Уважаеми колеги, откривам заседанието. Според дневния ред следва точката, свързана с представяне на годишния доклад на Сметната палата от 2009 година. Думата ще получи първо председателя на Европейската сметна палата. Господин председател, имате думата. Благодаря, господин председателю, уважаеми дами и господа. За мен е чест да участвам във вашата дискусия днес, свързан с обсъждането на годишния доклад на Сметната палата, изготвен през 2009 година. Този доклад беше представен на 9 ноември пред Комисията за бюджетен контрол. Искам да представя четири основни аспекта, съдържащи се в този доклад. На първо място, Сметната палата заключи, че счетоводните баланси на Европейския съюз дават една ясна представа и се разходват по честен и справедлив